Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to today's meeting of the Foreign Affairs Committee. Госпожи и господа, уважаеми колеги, добре дошли на днешното заседание на Комисията по външни работи. 3 часа и 8 минути, за това мисля, че е по-добре да започнем. Точка първа, приемане на дневния ред. Има ли бележки по дневния ред? Не, дневният ред се приема. Точка втора, одобрение на протокола от заседанието от 29 ноември 2016. Ако на секретарията не бъдат предадени бележки до края на днешното заседание, протоколът ще се счита за прият. Точка трета съобщение на председателя. Няма такива. Точка четвърта размяна на мнения с министъра на външните работи на Норвегия. Уважаеми колеги, за мен е голяма чест от името на всички ни да приветствам с добре дошъл господин Бьорге Бренде на заседанието на Комисията по външни работи. Той е министър на външните работи на Норвегия, днес е придружаван от посланичката на Норвегия в Европейския съюз. Добре дошла и на вас. Господин Бренде, приветствам вашата готовност да се обърнете към нас, да споделите с нас позицията на Норвегия по актуални въпроси от международен мащаб, най-вече по отношение на арктическия регион. Още повече, като се има предвид, че утре предстои заедно с Комисията по развитие да гласуваме по съвместната си позиция за Арктика. Норвегия не е член на Европейския съюз, но вече от десетилетия е наш много надежден съюзник, приятел и партньор. Норвегия е интегрирана в редица европейски политици, както, политики, както и във вътрешния ни пазар. Интегрирана е както всяка друга държава членка. Двустранните ни отношения текат гладко. Господин Бренде и аз разговаряхме преди днешното ни заседание. Споразумяхме се той да говори в продължение на около 15 минути, след което ще имаме възможност за изявления и въпроси. След това той ще обобщи. Така ще можем да приключим към 16 часа. Норвегия и Европейският съюз имат тесни отношения в рамките на вътрешния пазар. Сътрудничим си в рамките на мисии по общата политика за сигурност и отбрана. Работим и по редица международни инициативи, като процеса на помирение между Израел и Палестина, така наречения процес от Осло. Искаме да чуем позицията на господин Бренде по тези редица други въпроси. Във втория кръг от разискванията той ще се спре по-подробно върху това, по което ще гласуваме утре. Най-стратегическия ни приоритет по отношение на Норвегия, а именно региона на Арктика. Господин Бренде, имате думата. Благодаря. Господин председател, благодаря господин Макалистър. Поздравявам ви с стъпването ви в новата ви длъжност като председател на тази много важна комисия. За мен е чест днес да имам възможността да се обърна към всички евродепутати, членове на тази комисия. Както изтъкна вашият председател, ние гледаме на себе си като на много тесни съюзници на Европейския съюз. Сътрудничеството в рамките на вътрешния пазар е едно от доказателствата за това. Във времената, в които живеем, искам също така категорично да изтъкна, че Европейският съюз се свежда не само до вътрешния пазар. Европейският съюз е структурата, за чието създаване се договорихме след Втората световна война. Тогава бе създадена общността за въглища и стомана, която прерасна в Европейския съюз. Европейският съюз е защитна линия срещу протекционизма, национализма, популизма и бих добавил също така, че Европейският съюз е и гаранция за това в Европа върховенството на закона да остане в основата на сътрудничеството ни. Европейският съюз е и гаранция за това да не допускаме случилото се в миналото да се повтори в бъдеще. Ето защо според мен сътрудничеството между Европейския съюз и Норвегия е толкова важно един силен, жизнеспособен Европейски съюз ще може да се справи и с всички предизвикателства, пред които по-настоящем сме изправени. Знаем, че, както е казал веднъж Уинстън Чърчил, колкото по-назад можеш да обърнеш поглед, толкова по-надалеч можеш да погледнеш и в бъдещето. Ако трябваше днес да си представим Европа без Европейския съюз, то това би била една Европа изправена пред повече рискове, една по-слаба Европа, една Европа, която не би била в състояние да се справи с настоящите предизвикателства. Вие в качеството си на членове на тази комисия, както и вие, господин председател, със сигурност ежедневно се сблъсквате с много тежкото положение, в което се намираме по-настоящем. Разстоянията от географска гледна точка не са равнозначни на отдалеченост от проблемите, пред които сме изправени. Външната политика всъщност стана вътрешна. Това е в основата на сътрудничеството ни – заедно трябва да се изправим пред всички тези предизвикателства. Всички се намираме в едно и също положение. Трябва да продължим да проявяваме ангажираност, да работим в името на решения от полза за целия свят. Парламентът според мен играе значителна роля при оформянето на бъдещето на Европа според мен ще трябва да поемем повече отговорност за напредък в областта на сигурността. Това е от особено голямо значение. Затова и трябва да работим по-активно в областта на сигурността. Можете да разчитате на нашето сътрудничество – проявяваме пълна ангажираност в рамките на общоевропейското сътрудничество. Въпреки, че не сме страна членка на Европейския съюз, сме обвързани тясно с Европейския съюз по линия на споразумението за Европейското економическо пространство, Шенгенското споразумение и сътрудничеството ни по общата политика за сигурност и отбрана. През периода 2014-2021 година Норвегия ще предостави близо 2,8 милиарда евро под формата на подкрепа за 15 държави членки на Европейската на Европейския съюз. Това ще са безвъзмезни средства. Един от очевидните проблеми е излизането на Великобритания от Европейския съюз, трябва да признаем, че от Брексит ще проистекат последици за целия европейски континент, в това число и за Норвегия. Брексит ще настъпи в момента, в който трябва да използваме всички свои налични ресурси, за да се справим с предизвикателствата отвън. Имам предвид Русия, натиска, който се оказва върху правата на човека в Турция, економическата и социалната миграция, положението в регионите Магреб и Сахел. Освен това се смени администрацията и в САЩ трябва да намерим ефикасен начин за справянето с тази промяна. Трябва да разрешим и въпроса с Брексит, който е на дневен ред и при нас. Радваме се, че Европейският съюз прояви готовност постоянно да ни информира и да гарантира и нашето участие по процеса на Брексит. Както каза вашият председател, Регионът на Арктика също е въпрос, засягащ всички нас в Европа. Искам да отправя най-сърдечни комплименти към комисията, както и към парламента за извършената до тук работа по отношение на Арктика. Според мен светът се променя с бързи темпове, но регионът на Арктика се променя дори още по-бързо – Измененията в климата, борбата срещу тях и опазването на околната среда трябва да вървят ръка за ръка. Някои от вас биха казали, че това е невъзможно. Но мисля, че до момента успяхме да покажем, че регионът на Арктика е регион, основаващ се на международно сътрудничество, стабилност, мир и предсказуемост. Напълно сме изпълнили всички ограничителни мерки, предложени от Европейския съюз след случилото се в Крим и Донбас. Едновременно с това съумяхме да запазим междуличностните контакти на север, контактите с Русия. Запазихме сътрудничеството по опазването на околната среда и ядрената безопасност. Освен това, в региона управляваме един от най-големите рибни запаси в света. Става дума за рибните запаси в Баренцево море. Миналата година произведохме 1 милион тона хайвер на север. Успяхме да постигнем това благодарение и на съветите, които получихме от водещи представители на академичната общност. Продължава да има рибни запаси в този регион. Мисля, че това може да послужи за пример и за други. Съумяхме да запазим сътрудничеството си с Русия в тази област, въпреки нарасналото напрежението. Общата ни цел по отношение на региона на Арктика е да запазим региона мирен, стабилен и предсказуем. Мисля, че това е цел, която споделяме с всички други държави от региона. Тези държави приемат морското право като основата за управление на региона. То е, е- нещо като конституцията на този регион. Мисля, че поставането на сътрудничеството на законови основи и спазването на международното право са от основно значение. В региона на Арктика страни от три континента си сътрудничат в дух на сътрудничество и спазване на международното право. Въпросните държави са се споразумели за това споровете за континенталния шелф да бъдат уредени съгласно морското право. Днес подобна нагласа не е нещо естествено. Мисля, че това е повод за надежда за нас в международен мащаб. Запознахме се с документа, изготвен от комисията, запознахме се и с изготвените от вас документи. През идните години ясно се очертава тенденция на повишено търсене на ресурси от Арктика. Към момента населението на света е 7 милиарда. През 2050 година то ще нарасне на 10 милиарда. С това ще нарасне и търсенето на протеини по-многочисленото население на света ще се нуждае от повече енергия, повече храна, повече полезни изкопаеми, ще нарасне изтокообменът между отделните континенти. Дори да успеем да отделим нарастването на броя на населението от нарастването на потреблението, нарастването на потреблението на търсенето ще е факт. Затова ще трябва да отделим нарастването на потреблението от вредни ефекти, като например емисиите на въглероден диоксид. Арктическият регион има големи океани, а синята економика предлага големи възможности за економиката и заетостта. В Норвегия економиката ни се основава на така наречените сини ресурси това е едно от основните послания, които искам да отправя към вас днес. Регионът на Арктика не е гъсто населен, но всички вие осъзнавате, че Норвегия вече от над 10 000 години експлуатира ресурсите в Арктика. Над 10% от нашето население населява полярния кръг. Единствени сме по рода си в това отношение. Над 80% от морската ни територия е разположена северно от полярния кръг. Около две трети от приходите ни от износ се основават на дейности, извършвани в морето, както и на морски ресурси. Затова Имаме и голям интерес в това да се насърчава устойчивото управление на океаните в този регион. Вече от десетилетия насам сме установили система на интегрирано управление на екосистемите в океаните си. Преди около 12 години представих на Европейския парламент първата бяла книга за основаното на екосистемите управление на океаните. Тогава бях министър на околната среда. Доколкото знам, Съединените щати след това са подели тази идея. Става дума за подход основан на научни доказателства. Той допринася за опазването на биологичното многообразие в моретата и опазването на ресурсите там. С този подход показахме, че е напълно възможно да се усъвместят стопански дейности на морски територии, като добив на енергия, корабоплаване, рибарство и други, с опазването на околната среда в добро състояние. Баренцево море е сред най-чистите, най-богатите на ресурси морета в света. Господин председател, това бе всичко за Арктика. А що се отнася до сътрудничеството между Европейския съюз и Норвегия в областта на външната политика и политиката на сигурност, мисля, че си взаимодействаме изключително тясно. Върховният представител госпожа Могерини и аз – за пореден път ще председателстваме, ще сме домакини на заседанието на донорите за Палестина през месец май. Това е единственият формат, в рамките на който израелската и палестинската страна пряко могат да разговарят помежду си. Ще предприемем конкретни стъпки за увеличаване на приходите за Палестина. Ще продължим да работим за изграждането на необходимите в Рамала държавни институции. Взаимодействаме си много тясно и по въпроса за Сирия. Норвегия бе инициатор на конференцията за Сирия, състояла се през февруари миналата година, заедно с Германия, Обединеното кралство и Кувейт. Върховният представител Могерини призова за провеждането на последваща конференция на която ще бъде направена равносметка на работата по поетите миналата година ангажименти. Норвегия е изпълнила своите ангажименти. Не знам дали останалите са го направили. Ще продължим да работим за намирането на политически решения. Ще продължим да подкрепяме Стафан Демистура. Сътрудничим си много тясно и по отношение на Либия. В Колумбия пък Норвегия участва uh, on uh, Colombia. And lastly, on в помирителния процес, а по отношение на Западните Балкани, трябва да сме наясно, че и там в бъдеще можем да сме изправени пред предизвикателства. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Надявам се разискванията да са оживени. Благодаря, господин министър Бренде. Благодаря за встъпителното ви изявление. Нека сега проведем първия кръг от въпроси, в рамките на който всяка група ще може да се изкаже по веднъж. Моля да се вмествате в рамките по на две минути. След това може да проведем и втори кръг от въпроси. Господин Михал Галер ще е първият оратор от името на НП. Той е и докладчик сянка по текста за Арктика. The... Благодаря ви. Добър ден и добре дошъл на господин Бренде. Много ви благодаря за това, че споделихте с нас информация за областта на Арктика. По време на последния мандат аз бях докладчик и а, освен това наистина с, се възползвах от вашето гостоприемство, работейки по тази тема, за да проследя как а, страната участва в а, изследователската дейност в а, северните части и в архипелага Свалбард. Наистина много интересни дейности и бях много ангажиран с проследяването на дейността в областта на Арктика и отразих това в доклада. Тогава вие бяхте във функцията си на министър на околната среда, сега като министър на външните работи, но аз винаги съм застъпвал тезата, че когато става въпрос за Арктика, трябва да има балансиран подход и да се учетат всички аспекти аспекти – екологични, сигурност, социални, корабоплаване, риболовна дейност и така нататък. И продължавам да се придържам към този подход. Сега следваме подход, който е фокусиран по-скоро на екологичните аспекти. И въпросът ми е следния към вас. Когато а, се проверява от, вас, е, от вашия екип доклада, който сме изготвил, изготвили, а, дали според вас има аспекти, в които сме излезли от а, компетенциите. Имаме много добра представа за всяка част от света и някои от нашите държави членки, три от тях са части а, от съвета на арктичните страни, но в крайна сметка ние не сме страни по този съюз, така че въпросът ми е според вас, от ваша гледна точка, дали сме излезли на места отвъд нашите компетенции и евентуално това да се коригира на някакъв по-късен етап? Благодаря. Председателя, благодаря. Сега от групата на социалистите и демократите, господин Ойген Форд. Благодаря, благодаря ви, господин министр на външните работи. Много ви благодаря за това, че сте тук сред нас и че ни предоставихте тази информация. Като цяло, вие очертахте една много розова картина за взаимоотношенията на вашата страна с съседна Русия. Аз Бях озадачен от това, което казахте. като моето впечатление е, че взаимоотношенията с Русия последно време се влушиха от европейска гледна точка до такава степен, че не може да се открие нищо положително от нито една страна. Но съм изненадан, дори очарован от това, което казахте, а именно, че има относително добри взаимоотношения между Норвегия и Русия. Не знам дали сте проследили а, норвежката телевизионна поредица Окупирани. А, ако знаете, ако сте следили този сериал, знаете за какво говоря, но в този сериал а, се представя а, една много тежка картина за руските намерения към нови територии и нови области, така че съм изненадан от казаното от вас. Така че ще ви помоля Разбира се, наистина всички сме заинтересовани от спазването на екологичните аспекти от Русия, но според вас как се развиват нещата? И следващия ми въпрос е свързан с Брексит. Не е необходимо да ви обяснявам, че в последно време много се говори, че Обединеното кралство може да следва примера на Норвегия по отношение на взаимоотношенията си с Европейския съюз. Питам се дали имате някаква представа дали това ще бъде добър подход както за Европейския съюз, така и за Великобритания, ако страната последва вашия подход. Благодаря. Господин Танек от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, да, казаното от колегата от социалистите и демократите, разбирам това, имате голяма граница, продължителна граница с Русия, така че нямате голям избор и наистина трябва да поддържате добри взаимоотношения. Аз ще се спра на Брексит. Аз подкрепях оставането в страна, на страната в Европейския съюз. Наистина бях много разочарован и съкрушен от решението за излизане. След това подкрепях един модел за по-меко излизане, така че страната да остане в митническия съюз на Европейския съюз. Но както колегата от групата на социалистите и демократите посочи, Министър-председателят Мей в изказването си показа ясно, че ще се стреми към твърдо излизане от Европейския съюз и имам два конкретни въпроса. Дали Норвегия приветства идеята Великобритания да остане в европейското економическо пространство и да се присъедини към ЕФТА, защото има информация, че Норвегия се притеснява, че Обединеното кралство може да използва ветото си по въпроси за вътрешния пазар, защото това е предвидено в общото економическо пространство и това може да наруши баланса между а, страните членки на пространството. Следващия ми въпрос е свързан с свободата на придвижване. Много често се говори, че свободата на придвижване не подлежи на дискусия. И тук ми, ще ми бъде интересно да чуя вашата преценка от по член 1.1.1 от споразумението за Европейското економическо пространство. Ще позволи на Обединеното кралство да запази едностранно общия брой на мигрантите от влизащи от пространството съгласно правото за свободно придвижване. Това така ли е? И ако е така, защо не е анализирано допълнително от правителството на Великобритания и останалите 27 страни членки на Европейския съюз. Благодаря. А, сега ще чуем и докладчика от името на АУДЕ, господин Пает. Благодаря, господин министър. Наистина времето ни притиска и утре а, ще гласуваме по този съвместен доклад на Комисията по развитие и Комисията по външни работи за областта на Арктика. Аз имам два въпроса. От една страна споменахте взаимоотношенията си с Русия, но през последните няколко години Русия увеличи а, военното си присъствие в а, арктическия басейн, което не беше така през последните 20 на години. Според вас защо се получава така? Защо в полярната област Русия увеличава военното си присъствие? Каква е целта? И вторият ми въпрос е следния. Китай, Индия и някои други отдалечени от полярния полярната зона страни имат такъв интерес за развитие в този район. Каква е вашата преценка на вас и вашите съседни страни от страна на Индия и Китай и други големи страни? И какво според вас ще бъде въздействието а, от а, този интерес а, на върху работата на съвета за областта на Арктика и работата на съвета и а, участието на тези страни, които не участват в съвета и географски не са разположени там. Благодаря от името на зелените. Госпожа Валеро има думата. Благодаря ви. Аз ще се възползвам от възможността да се изкажа на шведски. Ето тук съм седнал аз. И така, ние с нашите съседи от Норвегия се разбираме обикновени, обикновено е така, че според мен няма лошо да се изкажа на шведски. Казахте, че нещата се развиват много бързо и още по-бързо в областта на Арктика. Това е така. Глобалното затопляне наистина протича много по-бързо в областта на Арктика от други места увеличаването на температурното ниво е наистина много по-осезаемо. Така че а, по отношение на достъпа на минералните ресурси, а, на а, възможността за улов на запаси там, където не сме имали възможност преди. Но наистина има положителни тенденции за това, че районата се отваря все повече, но има и своите отрицателни измерения по отношение на изследванията и добиването на газ и нефт. И това ни дава допълнително обяснение защо се стига до това прекомерно затопляне. Миналата година Норвегия, освен това, разреши допълнителни 10 лиценза за допълнителен добив в областта на Арктика. Аз съм силно притеснена от това. Надявам се, че няма да продължите в тази насока, защото наистина нефтът и добиването на нефт и газ с реалния проблем не само а, земните запаси, но и дълбоководрените запаси. Така че, ако можете да ни кажете какви са вашите намерения в тази област. От а, групата НЕЛВИ а, а, има трима колеги, които още искат да се изкажат. Съгласен ли сте, господин министр, да им дам думата и на тях и след това да дам думата отново на вас, за да отговорите на въпросите? Трима колеги. На първо място ще чуем и колегата заместник-председател, господин Вистизес. Благодаря няма как да използваме превод с норвежки, така че на английски ще трябва да проведем дискусията. Наистина съм съгласен с това, което вие казахте, но може ли да кажем, че Норвегия може да поеме по-високи ангажименти за свободна търговия с Европейския съюз, най-вече по отношение на сълскостопанските стоки? От гледна точка на Дания, ние приветстваме едно такова развитие, като разбира се, то, да се поеме такъв ангажимент ангажимент за определяне на налозите на двустранна база, като разбира се се избегнат мерките за протекционизъм. По отношение на Гренландия, а, ние също имаме а, интерес а, по отношение на а, спасителните операции, операциите за наблюдение, особено ако продължава с този темп а, стопяването на ледовете. Така че въпросът ми е а, дали Норвегия ще се умее да си справи сама с тази задача. Благодаря сега от името на социалистите и демократите господин Буштинаро. Благодаря господин министр на външните работи. Два кратки въпроса, но много съществени. На първо място, каква е вашата оценка за ролята на Русия в Балтийско море? Миналата седмица присъствах на един тревожен дебат, организиран организиран от СЕДЕ с участието на представители на Швеция и други страни. Но каква е вашата оценка за участието на Русия в Балтийско море и как оценявате ролята на Русия и ролята, която евентуално Русия може да играе. И на второ място, имайки предвид ролята на вашата страна през последните години за улесняване на взаимоотношенията, каква роля може да изиграе вашата страна в взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия, имайки предвид, че тези а, взаимоотношения могат а, да се влушат във всеки един момент, така че наистина да не се стига до такова влушаване. Благодаря. И накрая госпожа Фотига, която председателства под групата за сигурност и отбрана. Благодаря господин председател, благодаря господин министър. А, няколко пъти споменахте морското право по отношение отношение на използването на тези разпоредби с оглед на политиката за отбрана и сигурност? Според вас къде са противоречията и какви са областите, в които можем да действаме така, че да превъзмогнем тези противоречия? При притеснени ли сте от политиката на Русия и какви са политическите области за взаимодействие. И на следващо място, до каква степен можете да съдействате за а, осигуряването на енергийната сигурност в моя регион. Аз съм от Полша. Благодаря. Председателя, уважаеми колеги, доста въпроси и бележки. Господин министър, имате приблизително 20 минути, за да отговорите на възможно най-много въпроси и бележки поръчки, така че можете да ги подредите по ваши приоритети. Имате думата. So Благодаря ви много. Благодаря ви за много съществените въпроси, по които поставихте, които са много разнообразни и обхващат доста различни области. Аз ще ги групирам в известен смисъл. Първо, към депутата от Полша и въпроса за енергийната сигурност. Това е изключително важен въпрос за всички ни. Норвегия е изключително предсказуем партньор на Европейския съюз и в областта на енергийната сигурност. Около 25% от природния газ, който се потребява в Европейския съюз, идва от Норвегия. Разбира се, аз тук не съм обективен, но мисля, че политическият риск, свързан с внос на норвежки газ, е нулев. Ние сме готови да доразвием партньорството ни. Знаете, че природния газ в много отношения е мост между общество, което използва по-голяма степен изкопаеми горива и общество, което използва възобновяеми горива. Знаете, че въглищата играят важна роля в енергийния микс на Европейския съюз. Ние можем да заменим природния газ с въглища, CO2 е, емисиите са два пъти по-низки, обаче от изгарянето на газ, отколкото от изгарянето на въглеща. Така че това е съществен принос към общата политика за изпълнение на договореното в Париж. Разработването на континенталния шелф, газ и петрол вече споменах какви са предимствата на газа и приноса му към по-добро опазване на околната среда, по-низки емисии на CO2, отколкото от изкопаеми горива. Ние също развиваме и петролната, добива на петрол, но имаме много строги ограничения, най-строгите в света емисиите на со 2 са едни от най-низките в света при производството на петрол и газ в Норвегия. Северната част на Норвегия е пример за развитието на индустрията, на аквакултурите, на риболова, това са дейности, които могат да вървят ръка за ръка. Има връзка и с добива на петрол и газ. И това е важно да се подчертае, като се има предвид, че ние поставяме изключително строги изисквания за използване не само на най-добрите налични технологии, но отиваме и по-нататък. Ние имаме най- чистите и най-богати морски пространства в света. Бяха поставени доста въпроси, свързани с Русия. И какви да бъдат отношенията ни с Русия. Факт е, че има доста голяма асиметрия в северната част на Норвегия по границата между Норвегия и Русия. Там има едно от най-голямото военно съсредоточаване в Мурмонск, например, и на целия полуостров. Това са въпроси, на които сме обръщали внимание по време на студената война. Един от депутатите също подчерта, че има почти отвояване на военния бюджет на Русия от 2005 година насам. Ето защо чрез НАТО, както и чрез Европейския съюз, работим по тези въпроси и разчитаме на солидарността в НАТО и ние, разбира се, базираме нашата политика в областта на сигурността на член 5 от договора за НАТО. Ние също укрепваме военните си способности предвид на съществуващата ситуация в областта на сигурността в нашия регион изисква да поемем повече отговорност за собствената си сигурност, както посочих в встъпителното ми изказване. Това е наш дълг и е в съответствие с националния ни интерес. Как на север можем да продължаваме сътрудничеството ни с Русия същевременно, като прилагаме всички ограничителни мерки, санкциите, които са наложени от страна на Европейския съюз. Това, което направи Европейския съюз, беше реакция на това, че Русия наруши международното право, като анексира Крим, както и за това, че дестабилизира Донбас. Ние наложихме ограничения върху износа на оръжие, на военна техника. Това беше в отговор на не спазването на границата на Украина. Също а, постигнахме договореност по Минска 1 и Минска 2, както знаете. Аз читам, че когато се спазват Минск 1 и минска 2, тогава няма да има основания за санкциите. Санкциите се налагат на базата на ситуацията, която беше създадена за пръв път след Втората световна война, когато една страна анексира територия на друга, защото не искаме да се създава подобен прецедент. Аз изцяло подкрепям начина, по който Европейския съюз действаше по този въпрос. Същевременно обаче с това ние се умяхме да продължим сътрудничеството ни. Имаме добро сътрудничество в региона на Арктика, тъй като това е в интереса и на Русия. Издирване и спасяване трябва нещо, в което не трябва да се спира сътрудничеството в Беренцево море и то трябва да продължи въпреки санкциите. Надяваме се, че в бъдеще ще има по-различно отношение по отношение на правата на човека, гражданското общество, правата на ЛГБТ и лицата и прочие от страна на Кремъл. Бяха поставени също и въпроси, свързани с Брекзит. Няма а, много яснота за това как ще процедира британското правителство а, след а, речта на министър-председателя Тереза Мей. Изглежда сега, че Обединеното кралство избира споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. След като приключи процеса по зането от Съюза, след като бъде задействан на член 50 от договора. Това е основата за преговори с Европейския съюз. Първо трябва да се постигне договореност по разделенето и след това да се договори споразумение за свободна търговия. Ако правилно съм разбрал речта на Тереза Мей и това, което каза Дейвид Делкс, Лиам Фокс и колегата ми Борис Джонсън, не се предвижда оставане в митническия съюз или в единия пазар. Великобритания иска да се изключи едно класическо споразумение за свободна търговия. Тъй като сме членове на Европейското економическо пространство, ние сме част от единия пазар, имаме общ пазар и с Великобритания. Същите предизвикателства, които стоят пред Европейския съюз, стоят ще стоят и пред Норвегия. Ние много тясно взаимодействаме с Европейската комисия по тези въпроси. Ако Европейския съюз договаря споразумение за свободна търговия, ние трябва също да участваме, тъй като сме в една и съща лодка. Хипотетично, какво би станало, ако нямаше решение от страна на Великобритания за сключване на споразумение за свободна търговия? Но от политиката знам, че не трябва да се отговаря на подобни хипотетични въпроси, затова ще се придържам към този принцип. Ако се стигне до там, с удоволствие ще отговоря на този въпрос, ако това представлява интерес за Обединеното кралство. На приятели ми от Великобритания искам да кажа, че ние сме на една вълна. Аз също бих искал Великобритания да остане в Европейския съюз. Ние се нуждаем от втората по големина или третата по големина економика в Европа, съгласно статистическите данни, най-голямата военна сила в Европа, като част от Европейския съюз в тези смутни времена. Европейския съюз трябва да бъде укрепена. Но Европейския съюз и Обединеното кралство трябва да разрешат тази сложна ситуация, свързана с отделянето на Обединеното кралство от Съюза. Разбира се, ние трябва да уважаваме желанието на британския народ. <laughs> Беше ми казано да кажа няколко думи по въпроса за доклада за Арктика. В встъпителното ми изказване аз казах, че ние сме удовлетворени от доклада. Считаме, че той е добър. И с постигнатите компромиси ще се постигне добър резултат. На приятели ми от Швеция искам да кажа, че за съжаление, наблюдаваме промени в климата, в околната среда и то два пъти по-бързо в Арктика. Това сериозно ни безпокои. Виждаме какво става с глечерите, с местообитанията на много животински видове в Арктика. Така че Арктика се отваря и причината, поред която има а, такива изменения, е нещо, което ни безпокои. Норвегия и Европейския съюз са заинтересовани от спазването на целите, заложени в Парижкото споразумение и решеното по време на КОП-21. Ние ще се сътрудничим тясно с Европейския съюз по тези въпроси. Имаше поставен въпрос от колегата от Дания за свободната търговия и за протекционизма. Ние сме изправени пред ситуация, при която Европейския съюз и Норвегия си взаимодействат в голяма степен в рамките на единия пазар – когато станахме част от единия единния пазар през 1992 година, чрез споразумението за Европейското економическо пространство, решихме да не участваме в Митническия съюз. Това беше много трудна част от преговорите, които Норвегия водеше след референдума от 1994 година. В северната част на Норвегия също се развива земеделието. Ние а, имаме планински ферми в а, отдалечения север, което е различно от а, уютните малки полски селца в Дания. Но ние считаме, че е, за нас това е добре в екологично отношение, по отношение на сигурността и прочие. Но разбира се, е, селското стопанство, което се развива в северната част на Норвегия не е равнопоставено с това, което се развива в други не толкова сурови части на Европа. Европейския съюз излезе с много хубаво предложение. за износ на преработени рибни продукти. Ние в рамките на СТО искаме да постигнем напредък. За това Норвегия, Швеция и Канада се договориха в, в рамките на СТО преди една година в Найроби да примахнем всички субсидии върху износа за селското стопанство. Това е сериозен удар срещу някои от фермите, но ние направихме този компромис, въпреки че не получаваме кой знае какво в замяна. СТО е преградата за противопоставяне на протекционизма, а ние се нуждаеме от такива прегради пред протекционизма и в бъдеще. Благодаря ви, министър Бренде, за това, че говорихте пред Комисията по външни работи. Благодаря за отговорите, които дадохте на въпросите. Мисля, че това беше много важно да обменим мнение преди гласуването по доклада за Арктика, който е съвместен доклад заедно с Комисията по околната среда. Искам да поздравя вас и вашата страна. През уикенда, колеги, имах възможност да се запозная с а, а, наскоро публикувания индекс за демокрация. Не знаете ли знаете за какво става дума? Това е индекс, който се изготвя от британски а, немският то издание Economist и обхваща 167 държави. Германия беше 12-та от 13 места. Швеция на второ място беше Исландия, но отново Норвегия се оценява като демокрацията, която е на първо място в света. Поздравления за това! Пожелавам ви приятно пребиваване и нека да продължим добрите отношения между Норвегия и Европейския съюз. Благодаря. So we're uh, under a bit of time Колеги, притиснати сме от времето. Е, преминаваме към точки 5, 6, 7 и 8 от дневния ред. Време е да обърнем внимание на Западните Балкани. Имаме доклади за Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Черна гора. За всяка от тези страни разполагаме с по 20 минути. И нека да разгледаме проекто доклада за Албания. Това е второ разглеждане. Давам думата на господин Флекенштайн да ни запознае с предложените изменения, с постигнатите компромиси. След това ще имаме малко време за въпроси и отговори. Господин Флекенштайн, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще продължа на немски. Благодаря на всички онези, които участваха в първите разисквания по доклада в края на месец ноември миналата година. Благодаря на всички внесли изменения. Бяха внесени 231 изменения. Радвам се, че в рамките на 18 компромисни изменения успяхме да обхванем всички основни части от доклада успяхме да сформираме широко мнозинство сред докладчиците в Сянка. За това искам и сърдечно да благодаря на докладчиците в Сянка за много доброто ни взаимодействие. Докладът става още по-красноречив, ако докладчикът може да изтъкне, че в рамките на подготовката за присъединяване към Европейския съюз – Напредъкът на Албания се оценява еднакво от всички политически групи. Албания постоянно постига напредък по така наречените ключови приоритети. Няма съмнение в това. Затова в доклада си се обявявам за започването на преговори за присъединяване. След предприемането на първи мерки по осъществяването на съдебната реформа. Съдебната реформа е процес, който изисква години. Всички добре знаем това. Тя ще трябва да продължи и по време на преговорите за присъединяване. От основно значение е процесът за проверка на съдиите. Достоверността на реформите на съдебната система как може да бъде оценена тя. След положителното становище на Венецианската комисия, Албанският конституционен съд потвърди конституционно съобразността на реформите под формата на процеса на проверка на съдиите. В основата на реформата на съдебната система именно този процес. В рамките на този процес всички съди и прокурори трябва да бъдат подложени на проверка. Установяването на този процес стана благодарение не само на правителството, но и на всички всички други политически сили, включително и на опозицията, които приеха законопроекта в парламента. Продължава работата и по реформирането на публичната администрация. Понякога тя тече с по-бавни темпове, отколкото би ни се искало. Има и осезаеми резултати от борбата срещу организираната престъпност. Въпреки това, действията в тази област все още не са достатъчни. Има напредък и по законодателството за борба срещу корупцията, както и на законодателството за недопускане на дискриминация и закрила на мълцинствата. При все това в доклада посочваме и в кои други области очакваме Албания да постигне напредък. Очакваме да приключи напълно реформата на съдебната власт. Не бива да се постигат само зрелищни, отделни успехи, а трайни успехи в дългосрочен план, в борбата срещу организираната престъпност. Това въжи не само за разследванията от страна на полицейските органи, но и за наказателното преследване на най-високо равнище, както и за разбиването на престъпни мрежи. Разбира се, трябва да се продължи работа по законодателството за борба срещу корупцията – Darf ich denn? Und wie viel darf ich? Приключи ли ми времето? Колко време имам за изказване? Откраднахте ми 10 секунди, но ще побързам. Продължаването на реформата на публичната администрация е от значение. Същото въжи и за взаимодействието с гражданското общество, работата по отношение на младсинствата и социалния диалог конструктивното ни взаимодействие по измененията доведе до прецизирането на ред моменти от доклада, като например реформата в образованието, опазването на околната среда, засилването на позицията на омбудсмана, политиката насочена към равнопоставеност и политическата стабилност на региона на Балканите. Очакваме Албания да продължи работата си в тези области, както и до сега. Надявам се, че сте се запознали с компромисните изменения. Благодаря още веднъж на докладчиците. В сянка мисля, че благодарение на взаимодействието ни изготвихме един добър текст. Благодаря на докладчика. Имаме общо 20 минути за обсъждания. Минута и половина за докладчиците в сянка, след което, ако имаме време, може да се изкажат и други колеги. Господин Кукан. Благодаря. Благодаря на господин Флекенштайн за балансирания доклад и за доброто ни взаимодействие. Подкрепям компромисните изменения, тъй като те са в съзвучие с основната идея на доклада. Няколко бележки. Подкрепям по-нататъчния процес за интегриране на Албания. Трябва да признаем напредъка постигнат от страната. Трябва да отправим окоръжаващо послание, да насърчим страната да продължи важни реформи, като реформата на съдебната власт, както и да постигна заеми резултати по петте ключови приоритета. Трябва да призовем албанските политици в спешен порядък да ускорят подготовката за предстоящите избори. Трябва да бъдат изпълнени всички препоръки. Малко съм загрижен във връзка с темповете, с които се приема законодателство от парламента. Има редица области, в които трябва да се постигне напредък. Най-вече борбата срещу корупцията и организираната престъпност, както и борбата срещу трафика на наркотици. Внесени са редица критични изменения, отнасящи се до свободата на медиите, както и до въпроси, свързани с опазването на околната среда. Подкрепям тези изменения. Добре е също така да изразим и подкрепа за ролята на Албания в рамките на регионалното сътрудничество. Последна бележка. Много изменения бяха внесени за правата на мълцинствата и тяхната закрила. Но този въпрос не е бил толкова проблематичен в миналото, дори когато докладчик бе моя добър приятел от Гърция, господин Хунтис. Благодаря, Чарлз Танък. Благодаря. Групата на ЕКАРЕ също приветства господин Флекенштайн за балансирания доклад. Албания е със статут на страна кандидат и като такава продължава усилията си за реализиране на необходимите реформи, за работа по редица глави свързани с европейското законодателство, като например законността и правосъдието, борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Това, както каза и господин Кукан, е основен проблем и буди загриженост сред широката общественост. Проблемът всъщност засяга целия регион, не само Албания и Западните Балкани. Приветствам приемането на изменения в изборния закон. Предстои те да бъдат прияти от парламента на страната. Увеличил се е броят на молбите за обежище, подадени от албанци в държави членки на Европейския съюз. Този проблем, според мен, трябва да бъде решен, още повече като се има предвид, че е спорна основателността на тези молби за обежище. Как те се вписват в ангажимента, поет от страни като Албания за установяването на върховенство на закона и спазване на критериите от Копенхаген. Загрижен съм също и във връзка с джихадистите в Албания. Какви мерки се прилагат в това отношение? Още повече като се има предвид, че сега позицията на Ислямска държава отслабва и надявам се предстои да я разгромим трябва да се гарантира надлежното наказателно преследване на джихадистите при положение, че доказано са извършвали зверства и престъпления срещу човечеството в Близкия изток. От името на Алди, господин Кичук. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя господин Флекенштайн за важния му доклад. При работата по компромисните изменения ясно признахме постигнатото от Албания през изминалите години. Във вътрешно-политически план Албания е постигнала напредък с оглед изпълнението на критериите – постигнате напредък и по петте ключови приоритета. Затова Европейската комисия има основания да препоръча започването на преговори за присъединяване с Албания. Тази препоръка ще бъде направена след изборите в страната. Радвам се, че господин Флекенштайн и много други колеги споделят тази позиция, че излизат с това предложение, тъй като сега е моментът да започне процесът по присъединяване. В измененията се посочва, че предстоящите парламентарни избори през 2017 година ще бъдат реално изпитание за страната, че тогава ще си отговорим на въпроса дали тя е готова да започне процес по присъединяване. внесох изменение, в което насърчавам компетентните органи в Албания да предприемат мерки за създаването на по-широки възможности за албанските граждани, пребиваващи в чужбина, да подадат гласа си по време на изборите. Надявам се, че ще подкрепите това изменение утре по време на гласуването. В измененията ясно са очертани предизвикателствата пред Албания. Ясно са изложени и някои от успехите постигнати от правителството. Трябва обаче да се постигне повече с цел установяването на дух, приобщаващ дух и закрила на младсинствата. От името на Обединената левица госпожа Сакорафа. Благодаря, господин председател. Господин Флекенштайн, компромисните изменения обхващат основните моменти в доклада. Искам обаче да се спра върху два много важни критерия за присъединяване, чието изпълнение трябва да се гарантира от Европейския съюз. В отношенията ни с трети страни трябва да настояваме за пълното спазване на някои критерии, като зачитане на правата на младсинствата и добросъседски отношения. Както посочвате и вие в доклада си, Албания трябва да гарантира спазването на правата на всички младсинства, пребиваващи на нейна територия, като например на ромите. Освен това, страната трябва да се занимае и с законовото положение на мълцинствата, най-вече с религиозните им права. Вече сме призовавали компетентните органи в Албания да гарантират пълното зачитане на религиозните права на младсинствата. И накрая упоменахте постигнатия напредък по отношение на добросъседските отношения. В компромисно изменение 18 се засяга този въпрос. Предполагам, знаете, че наскоро Албанският министр-председател и някои негови министри направиха коментари насочени срещу Гърция. От името на зелените господин Месерич. Благодаря, господин председател. Ние също всички сме много удовлетворени. Поздравяваме господин Флекенштайн за много добрия доклад. Много сме удовлетворени от цялостния му подход към този текст. Първата редакция на доклада вече бе много добра. Отлични са, според мен, и компромисните изменения. Зелената група застава зад тях. Две бележки. Първо, Искам да ви обърна внимание на нашето изменение 168. В него се обръща внимание на все още разпространената практика на кръвното отмъждение. Този факт се опоменава и в доклада на комисията. Немалко семейства в това число и деца, се намират в много тежко положение. Изложени са на риск правото на децата на образование и други техни права. Благодаря на господин Флекенштайн за това, че обръща внимание и на оценката на въздействие върху околната среда за водните електроцентрали в страната. За протокола, нека кажа, че от общо 171 такива съоръжения, 44 се намират в защитени зони. Много е голям този брой. Албания трябва да направи нещо по въпроса. Thank you. Colleagues, we have... Благодаря. Още четирима колеги искат да се изкажат. Ако се вмествате в рамките точно по на една минута, ще успеем. Госпожа Шуица. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на господин Флекенштайн за доклада. Благодаря най-вече за компромисните изменения по всички ключови приоритети Страната е отбелязала напредък. Искам да ви обърна внимание на опазването на околната среда. Тук има проблеми. Има проблеми не само с водните ресурси на територията на страната. Има проблеми и с Адриатическо море, които засягат и Харватия. Добре е да се установи регионално сътрудничество, да се поддържат добросъседски отношения. Но в началото на този месец. Стана ясно, че имаме някои общи интереси, например по отношение на морската магистрала в Адриатическо и Юнийско море, както и по отношение на газопроводите. Господин Бощинаро. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Начинът по който описваме Албания вече на няколко пъти тук в парламента показва, че не сме справедливи. Първо, Постигнала ли е страната напредък през изминалите години? Да, при това е постигнала значителен напредък в ключови области. Играе ли Албания конструктивна положителна роля в регионален мащаб? Отговорът също е да. Трябва да признаем това. Предоставена ли е политическа подкрепа за приемането на законопроекти от ключово значение при това и от двете страни, от опозицията и от правителството? Отговорът също е да. Ако искаме да насърчим Албания по пътя, по който е поела, трябва да започнем преговори за присъединяване. Трябва да подходим критично по някои въпроси, но нека сега помогнем на страната да постигне още по-голям напредък. Благодаря, госпожа Телхарос от името на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Докладчик в сянка съм. Мисля, че ми се полага повече от една минута, но както и да е. Забравихте ме. Докладът е много добър. Той дава ясна представа за реалността. Лошото управление и корупцията са част от живота в Албания. Престъпността е повсеместна. Има престъпности на ниво публична администрация. Напълно вярно е, че страната е постигнала напредък, но в никакъв случай този напредък не е удовлетворяващ. Що се отнася до мълцинствата, Разговаряла съм с гръцкото малцинство. Не мога да ви опиша положението на това младсинство в рамките на една минута. Не би ми бил достатъчен дори и един час. Има проблеми с правата на гръцкото младсинство в Албания. Има разлики в изборното законодателство гърците не могат да се кандидатират при регионалните избори в Албания. Освен това, извършват се най-вече нарушения на правото на образование. Важно е да се вземе предвид и това и да бъде разгледано внимателно. За една минута господин Епитедеус. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на докладчика господин Флекенштайн за балансирания му доклад. Той говори за напредъка, постигнат от Албания, както и за онези области, които трябва да продължим да следим и в които трябва да призовем за по-нататъчен напредък, ако наистина ще започнем същински преговори по, присъ... за присъединяване. Няма да повтарям казаното от преждеговорившите, що се отнася до нарушенията на правата на гръцкото младсинство, например. Нека обаче изтъкна, че Албания е единствената страна на Западните Балкани – стремяща се към членство в Европейския съюз, която предявява териториални претенции спрямо съседни държави. В Гърция, например, нерядко са се нарушавали действащите спогодби за добросъседски отношения с Албания. Трябва да се постигне напредък по тези въпроси, преди да се започнат преговорите по присъединяване. В противен случай ще се стигне до положение подобно на това с Турция. Ще разговаряме един с друг, но няма да постигнем нищо. Благодаря, господин Флекенштайн. Съвсем накратко. Така любезно ме помолихте, господин председател. Ще се спра само върху три момента, за да не губим време. Първо, разбирам, че не всички гръцки колеги са съгласни с моето становище. В доклада си не упоменавам правата на конкретни мълцинства. Упоменавам само мълцинствата като такива, защото според мен трябва да се постигне напредък по отношение на всички мълцинства. Второ, опазването на околната среда е важно но в тази област трябва да сме внимателни. Трябва точно да преценим доколко можем да се месим във вътрешните работи на Албания. Можем да се месим по линията на подобни доклади, ако искаме да гарантираме поемането на страната по европейски път. Вярно е и онова, което каза колегата. Жалко е, че се стига до подобна политика по отношение на водните ресурси. Трето, модернизирането на образователната система и разкриването на перспективи за заетост пред младите хора. Трябва да се работи в тази област, още повече като се има предвид, че е нараснал броят на молбите за убежище на албанци. Трябва да подкрепим младите хора по линия на образованието. Благодаря. Нямаше конкретни въпроси към представителя на ресорната генерална дирекция, За това мисля, че няма нужда да му даваме думата. Нека ви припомня, колеги, че гласуването ще се състои утре сутринта, 31 януари. Благодаря ви за участието. Преминаваме към Следващата точка, точка 6, доклад за доклада на комисията от 2016 за Босна и Херцеговина. За втори път ще провеждаме разисквания. Давам думата на докладчика Кристиан Дан Преда. Господин Преда, имате 3 минути и половина, точно колкото имаше и господин Флекенштайн. 2 минути. А, Ah, ah, j'avais compris. Ah, bon, merci infiniment. Merci. Благодаря ви много. Благодаря на всички колеги. Има 288 изменения. Постигнахме компромисни изменения, които се опитахме да включим повечето от предложенията. Ние подкрепяме Босна и Херцеговина в пътя към членство към Европейския съюз. И ние искаме тя да продължи реформите, да я насърчим да върви тази посока. Сътрудничество е необходимо, за да може да се финализират реформите, така както е предвидено в програмата. Втори компромис тук се разисква въпроса за институционалната реформа. Изразява се съжаление, че доста често има политически разединения, което се отразява негативно върху реформите. Важно е да се запази консенсуса за европейска интеграция по върховенството на закона, борбата срещу корупцията, съдебната реформа и реформата в колишната администрация. Искаме също да подчертаем необходимостта и това не е тайна за нищо, че БИХ трябва да се превърне в една функционираща, приобщаваща държава, да се гарантират правата на всички граждани и тяхното демократично представителство. позваваме се на предходните ни резолюции относно институционалната реформа, включването на въпроса за федерализъм, децентрализация и за законното представителство. Доста емоции бяха предизвикани сред някои политически партии в Босна. Бях там неодавна, за да обсъдим различните въпроси с отговорните политически фактори в страната. И мога да кажа, че в Сараево миналата седмица обсъдихме с представители от Парламентарната асамблея на Босна и Херцеговина горещи теми, свързано с, с работата на парламентарния комитет за стабилизиране и асоцииране, тъй като този комитет не е заседавал вече от десетина месеца. И това е срамно. Има блокиране в Асамблеята на Босна и не се провеждат такива заседания. Това е нещо, уникално, според мен, да не се събира тази комисия. Все пак има граница на всяко нещо и трябва да отправим ясен сигнал. Това не може да продължава така. Не можем да помогнем на Босна и Херцеговина, ако от нейна страна няма интерес да провежда среща с нас и се прави всичко възможно, за да се блокират подобни срещи. Искам да съм ясен по въпроса. Искам също да спомена 20 компромиса и въпроса за свободата на изразяване и свободата на медиите. Това ни безпокои, както и в други държави от региона. Обсъдихме този въпрос миналата седмица с представители на парламента на Босна. Посочихме, че е необходимо да се остави пресата да се върши работата без никаква политическа намеса. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин председател. Merci. Thank you. That was exactly three and a half minutes. Много благодаря. Точно 3 минути и половина. Отлично. Господин Пицула, който е председател на парламентарната ни делегация за Босна и Херцеговина. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да поздравя господин Преда за отличното сътрудничество по изготвянето на този текст. Защото наистина, имайки предвид осложнената от политическа гледна точка ситуация в Босна, трябва да преценим как да процедираме в, по тази тема. Така че тук имаме възможност да си зададем въпрос каква е ситуацията реално в Босна и Херцеговина. Това, което предстои за Босна и Херцеговина са много предизвикателства в областта на сигурността и безопасността, но противоречията в Босна и Херцеговина са най-вече от вътрешно-политическо естество. За Босна и Херцеговина има задължения, които трябва да изпълни към членството си в Европейския, към Европейския съюз, но всяка стъпка, свързана с тези реформи, е пряко свързана с Дейтънското споразумение. Ето защо всички решения трябва да бъдат обект на вътрешно-политически консенсус, а не наложени отвън. Трябва да се отчита факта, че всички участващи на на етнически представени общности трябва да бъдат равнопоставени. Освен това има много фактори, които трябва да се отчетат във външно-политически план, които влияят на Босна и Херцеговина. Но трябва да видим и каква ще бъде и позицията на новата американска администрация по отношение на Западните Балкани. Председателя, благодаря. А сега ще преминем към изказващите се от групите. И първо ще чуем госпожа Суица. Не. Първо са докладчиците. Господин Пападаки се първи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, който е отчел редица от измененията, които сме внесли най-вече поставяйки акцент върху социалното измерение, което е изключително важно. а до този момент не беше поставен под такъв фокус по отношение на а, опитите на Босна и Херцеговина за присъединяване към Европейския съюз. Освен това е важно да не се а, осложнява ситуацията, която и без друго е изключително осложнена. Уважаеми колеги, бих искал да подчертая, че всички нации и народи, които са споменати във второ изменение, са изключително важни. Въпросът ми е от характер, по кой, с който нашата група иска да демонстрира своята загриженост. А, именно, че а, решението на Европейския съд по човешки права трябва да гарантира равнопоставеност на човешките права, независимо от това от какъв етнически происход са лицата. Ето защо трябва да се изпълни това решение напълно в Босна и Херцеговина. Аз лично вярвам, че трябва да акцентираме този елемент отново и да гарантираме, че първоначалното ни изменение номер 77 и моето изменение 32 да се разгледат отново, като се подчертае необходимостта за спазване на правата на всички хора в страната, независимо от техния происход. Така че това е тема, която моята политическа група счита за изключително важна. Благодаря. Благодаря за зелените. Не, първо господин Радош от Алде. Благодаря, lijepa председниче. predsjedniče. Ja Благодаря господин председател. Благодаря на господин Преда и на докладчиците в Сянка за отлично свършената работа. Смятам, че този доклад много добре отразява ситуацията и проблемите, пред които е изправена Босна и Херцеговина. Трябва да знаем обаче, че има още много отворени въпроси и Босна и Херцеговина е изправена пред редица проблеми. Въпросът е как ще се извършат реформите, планираните реформи. Освен това, това как механизмът за координация ще сработи и как тази асиметрична ситуация в страната ще функционира в бъдеще. Трябва да отчетем и реформите в институционално естество. Проблемите са различни по своя характер. Босна и Херцеговина разчита на международни споразумения, включително и в Конституцията си. Америка и Русия са онези спонсорирали това споразумение. Ето защо е трудно да преценим как това ще сработи. Това са въпроси, които не получават отговор в текста. Те само иллюстрират осложнения характер на обстановката в страната, които подриват устойчивостта в страната. Ето защо Европейския парламент като европейска институция поради тези несигурности и външното влияние трябва по-задълбочено да се занимаят с този въпрос, а именно териториалното измерение на Босна и Херцеговина в Западните Балкани. А сега от името на Зелените господин Мезерич. Благодаря Колегата Игор Шалтис няма възможност да бъде тук, поднася своите извинения, има ангажименти в Словения, ето защо аз ще представя негово, неговата позиция от негово име. Благодаря на докладчика господин Преда и докладчиците в Сянка за усилената работа и сътрудничеството. Босна и Херцеговина е страна изправена пред проблеми като организирана престъпност, липса на свобода на словото, корупция, сложна економическа обстановка в страната, която води до изтичането на мозъци, млади хора, които напускат страната и търсят възможности в чужбина. Всички тези въпроси са включени в текста на доклада и като докладчици в Сянка сумяхме да намерим някои компромисни предложения Поздравявам подхода на господин Преда в целия текст, имайки предвид проблемите, пред които е изправена Босна и Херцеговина. За съжаление обаче някои въпроси от националистичен характер преобладават и групата на зелените няма как да подкрепи. Компромисно изменение 2 по параграфа 2 от оригиналния текст визирам тук. Това компромисно изменение подчертава етническия принцип в страната, която е много раз, разделена и фрагментирана. Тук се споменават отделните националности и подкрепяме федерализма, което е неприемливо за нашата група. Страната е отслабена и разделена, ето защо няма нужда парламентът да следва такъв под, подход, защото това ще бъде не стъпка напред, а стъпка назад. Според зелените не трябва да се прави разграничение между отделните а, националности в страната. Ето защо а, трябва тук наистина да се спазват различните решения на Европейския съд за човешки права. В заключение, ако формулировките в компромисно изменение две останат такива каквито са, ние няма как да го подкрепим. Благодаря. Благодаря. Още трима колеги искат да се включат в дискусията. Ако всеки се придържа в рамките на една минута, тогава ще бъде възможно. А още един. Четири е първо госпожа Суица. Да, ще се вместа в една минута. Имайки предвид казаното от колегите, бих искала а, просто да направя точно обратното, да поздравя господин Преда. Формулировките са ясни и са отразени реформите от 2014 и 2015 година. Приветствам доклада, формулировките са много ясни и смели и а, отразяваме напредъка в Босна и Херцеговина по отношение на сигурността, предизвикателствата пред вътрешната политика, а също така сериозното влияние във външно измерение от Турция и Русия. Ето защо всеки консенсус е добре дошъл в Босна и Херцеговина. Бих искала да кажа, че всички представени национални националности трябва да бъдат равнопоставени. Тук бих искала да подчертая харватите, защото те нямат възможност да упражняват всички права, които им се дават по всички споразумения, най-вече Дейтънското споразумение трябва да кажа, че не бива да пренебрегваме Западните Балкани. Напротив, тази тема трябва да бъде приоритетна. Благодаря господин Танък за една минута. Господин председател, аз също поздравявам господин Преда. Изключително голямо е предизвикателството да се изготви доклад по Босна и Херцеговина повече от десетилетия е изтече от Дейтонското споразумение, но страната все още не функционира достатъчно добре на национално-федерално ниво, защото все още се наблюдава разделение Република Сръбска и влиянието на Русия. в тази връзка не, не се прилага все още споразумението, подкрепено и от Обединеното кралство. Не се спазват и принципите за свобода на медиите. Въпреки това парламентът поднася доклад за разглеждане от съвета. Смятам, че този доклад трябва да се разгледа внимателно. Надявам се, че а, ще бъде уместно следващата година Босна да бъде кандидат. Единствената страна, която не е получила този статут е Косово, но трябва наистина да отчетем областите, в които изостава и те трябва да бъдат преодолени, за да може страната наистина да се присъедини към европейското пространство. А сега господин Зелинович за една минута. Благодаря. Аз също благодаря на докладчика Преда за отличния доклад и за за отлично свършената работа. Винаги е трудно да се докладва по тези въпроси, но ние сме представители на парламента от различни групи и в крайна сметка изпращаме противоречиви сигнали. Бих искал да очертая няколко. На първо място говорим за необходимостта една страна, която а, да говори с един глас пред комисията и парламента, като отговаря на въпроси с един глас. От друга страна,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 под, подчертаваме необходимостта за федерализиране. В случая на Босна това е на етнически принцип. И естествено това ще продължава да разделя страната. И това ще доведе на все по-нефункционираща страна. На следващо място говорим за спазване на Конституцията, дейтанското споразумение, което а, обединява страната. От друга страна разискваме а, изменения, които поставят под въпрос Дейтънското споразумение. Освен това, господин Преда подкреп, предлага един подход за подкрепа на европейската интеграция на страната в бъдеще. Благодаря. Благодаря и сега имаме един уникален оратор. Тя е от Босна, госпожа Совко. Благодаря, господин председател като представител на хърватската делегация в Европейския парламент, но произхождаща от Босна и станала свидетел на всички тези проблеми, да приветствам с благодарност и доклада на господин Преда, който отчита реалните проблеми в Босна и Херцеговина. Освен това, приветствам и двете резолюции, прияти от парламента през 2014 и 2015 година, където се споменава принципа на федерализация като единствения подход в бъдеще, така че да се спазват спазва истинската конституционна архитектура на Босна и Херцеговина. Разбирам доводите, които бяха изложени от колегите, но това би бил идеален свят. 25 години след войната в Босна трябва да търсим практически решения и може би трябва да се получим от извлечените полки на базата на това, което се е случило в страната. А не да търсим решения, които няма как да се изпълнят в страната. Така или иначе има представители на различни страни, Република Сръбска, Харватия, така че трябва и техните права да се спазват. Веднъж след като Босна и Херцеговина стане част от Европейския съюз, ще можем да разискваме и други въжделения на страната като част от съюза. Благодаря на колегата Совко. Господин Преда, искате ли да обобщите? Commission... Всъщност никой не отправи запитване към комисията. Обръщам се към комисията. Искате ли да се включите? Моля, дайте сигнал, защото не, нямаме видимост от тук. Да, благодаря по отношение на а, участващите, сформиращите отделни а, етнически представители в страната, трябва да кажа, че много често се стига до ситуации на дискриминация на етнически принцип. И а, така или иначе има и решения на съвета, а, на съда, извинете, по човешки права, това, което е необходимо е да се намалят проблемите, които проистичат от упоменаването на етническите признаци в Конституцията. Смятам, че наистина на този етап все още са необходими още промени в Босна и Херцеговина, така че страната да изпълнява общностното законодателство и да се спазват принципите, които са залегнали тук. Благодаря. Господин докладчик, искате ли да обобщите накрая? Благодаря, благодаря за казаното от колегите. Най-напред искам да кажа, че съжалявам, че по време на посещението ни в Сараево не можахме да се срещнем с госпожа Звенович, министър на Република Сръбска, за да се включи и Република Сръбска този процес. На второ място някой спомена тук е, американската администрация. Мисля, че трябва да продължим да работим с американската страна, така както сме го правили през последните години, американското влияние ще се запази и а, би било а, неуместно да се конфронтираме с американците по отношение на Босна. А, ще гласуваме компромисните изменения. Знае, че има мнозинство НП, консерватори и либерали, така както когато беше гласуван нови председател на парламента. Аз бих искала да мога да работя с групата на социалистите, включително по въпроса за съставляващите държавата народи, така наречените Constitutive People. беше обсъжен, един от проблемите, свързан с разпределението на мандатите след Брексит, включително и за нови държави членки. И тогава Босна и Херцеговина беше споменала като държава, която може да стане член на Съюза и ще има право на 8 мандата. Нека да забравим войната срещу войдата, която води ЕНП е срещу е, Босна и Херцеговина. Председателя, гласуването ще бъде утре по доклада, както ви е добре известно. Можем да преминем към седма точка. Доклад относно доклада на комисията от 2016 относно бивша Югославска република Македония. За първ път го разглеждаме. И вече сме установили добра традиция в комисията, затова давам думата на докладчика Иво Вайгъл за кратко представяне на проекто доклада. Разполагаме с 13 минути за тази точка. 5 минути достатъчно ли са ви? Спощовани колеги, аз, аз не бом... No, this is the first concern. За първ път разглеждаме този доклад. Когато за първ път се разглежда един доклад, даваме 5 минути на докладчика. Когато е второ четене, разгле... даваме 3 минути на докладчика. Господин Вайгъл има думата. Аз няма да резюмирам целият доклад. Вие разполагате с пълния текст и за мен е по-интересно да чуя какви са вашите коментари. Основният въпрос, когато говорим за Македония, е следният дали ще позволим на тази страна да направи напредък за интегриране в Европейския съюз, дали тази страна ще остане там, където се намира в момента, именно в чакалнята, където изчаква вече от доста време. Що се отнася до Македония, вече от години констатираме, че тази страна изпълнява условията които се отнасят за държави кандидатки. Но въпреки това не са започнали преговори за присъединяване. Тази година комисията постави условия за постигане на напредък и стартиране на преговорите а, с провеждането на предсрочни демократични парламентарни избори. Изборите вече бяха проведени, те бяха коректно осъществени с някои малки нарушения, които не са от е, особена важност. Македония все още обаче няма ново правителство и изглежда, че формирането на правителството ще бъде един сложен е, процес. В е, Скопия. се говори за различни възможности, най-малко приемливи и най-малко симпатичен вариант за Македония е да се повторят изборите. Ако тези избори трябва да бъдат повторени, това ще означава, че ще продължи кризата и всички усилия, които Европейския парламент и Европейската комисия са положили, е, за да се изключи пържеското споразумение, ще бъдат обезмислени. След е, задълженията, предвидени по това споразумение, е, можем да откроим като най-важни това, че всички политически партии трябва да поставят на преден план интересите на държавата, а не на партийна на своите партийни централи. Това е предвидено в споразумението от Пръжино. също създаването на специална прокуратура за разглеждане на проблемите, свързани с телефонните послушвания. В доклада ние подчертаваме ролята на страната в миграционната криза. Страната допринася за стабилизацията на региона. Тя изпълнява международните си задължения. Т.е. има доста положителни аспекти, но от друга страна има и някои негативни аспекти, като корупцията. Недостатъчното уважаване на правата на всички етнически малцинства и недостатъчното изпълнение на рамковото споразумение от Охрид. Тук остават доста въпросителни, но Македония се нуждае от нашата подкрепа. Благодарение на тази подкрепа страната може да допринесе за стабилизирането на целия регион. Затова Македония има нужда от е, сътрудничество с Европейския съюз. И е, началото на преговорите е от изключителна важност за тази страна стартирането на преговорите не може да зависи от двустранни въпроси, които не са все още разрешени, като въпроса за името на страната. Европейската комисия трябва по-активно да работи за намирането на решение по въпроса за името на страната, заедно с ООН и други международни. Този въпрос трябва да бъде разрешен веднъж за винаги. Спестих е, една минута за колегата Флекенштайн. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря ви господин Вайгел. Сега дам думата на представителя на парламентарната делегация, господин Петър Ле. Благодаря, господин председател. Няма кой знае какво да добавя към казаното от докладчика Вайгел. Има основания за оптимизъм. Като ръководител на делегацията, искам да кажа, че тази страна кандидатка е, е постигнала известен напредък и като цяло спазва задълженията си, така както е, е записано в споразумението от Пръжено. Вътрешната политика в страната обаче все още е доста обтегната. И не беше формирано правителство, сега ще видим на кого ще бъде възложен мандат за формиране на правителството в страната. В интерес на държавата е да има свое правителство в най-скоро време, за да може да продължи сътрудничеството с Европейския съюз. Обстановката е доста осложнена. Има блокиране което продължава вече от доста време в страната. Статута на тази страна обаче все още е под условие. Трябва да има възможност за започване на преговори с тази страна, ако бъдат изпълнени всички изисквания. Ролята на тази страна е да изпълни тези условия, тъй като това е в интерес не само на целия регион, а в интерес на Европейския съюз, за да може да бъде преодоляно блокираното, което продължава и сега. Господин Келъм, искам да благодаря господин Вайгъл за отличната му професионална работа. Това е балансиран, конструктивен доклад. Няма кой знае какво да се добави към това, което предлага докладчика. Има сложна ситуация в страната, която бързо се променя, което вероятно изисква допълнителни усилия. Обеден съм, че ще постигнем компромис без затруднения. Напълно съм съгласен с предходните двама оратори, че трябва да има силен ангажимент за европейска интеграция от страна всички заинтересовани страни и от страна на Европейския съюз. Необходимо е след реализиране на реформите и след формирането на правителство да се рестартира процеса за присъединяване, да се започнат официални преговори за присъединяване с разбирането, че нерешените двустранни въпроси с съседните държави не трябва да блокират тези преговори и да бъдат оставени за окончателен етап на преговорите. Сегашната ситуация обаче има негативно отражение върху страната, както каза и господин Вагел, както е посочено в четвърта точка от доклада. И в заключение, изключително важно е да имаме предвид, че изборите не означават край на споразумението от пръжено. Трябва да продължи процеса за национално помирение и Европейския парламент трябва да настоява всички страни по споразумението да спазват поетите ангажименти. Господин Пицула от групата на социалистите и демократите има думата. Поздравления, господин Вагел, за вашия доклад, за това, че сте изложили всички основни факти, че ясно подчертавате проблемите пред тази страна. Парламентарните избори бяха проведени на 11 декември. Обстановката е стабилна благодарение на усилията на Европейския съюз, на евродепутатите, които дадоха своя принос за прилагането на споразумението от Пържено. Това бяха извънредни избори, дължаща се на необичайната ситуация, в която се намира страната през последните две години. Необходими са спешни реформи, също е необходимо участие на съдилищата в процедурата борба срещу корупцията и организираната престъпност. Положени са усилия в тази насока. Ситуацията се характеризира доста с взаимоотношенията между различните етноси националната економика е стабилна, но има все още висока безработица. Периода след изборите, създаването на ново правителство не трябва да е съпъствано с прояви на дискриминация. Беше направен неуспешен опит за формиране на правителство през последните дни. От Обединената левица Госпожа Сакова има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, често съм посочвала, ние трябва също да посочим и негативните а, аспекти Ние също трябва да държим сметка за благоденствието на македонците. Има политически проблеми, които трябва да бъдат преодолени, за да се справят с кризата. Имам предвид изборите от миналата година, както и неуспешния опит за формиране на правителство. Всичко това показва, че политиката не допуска постигането на компромис в страната. Има економически проблеми, има липса на политическа воля. Всички изисквания не са изпълнени изцяло, не се спазва закона. Трябва също да видим какво става в съдебната система, в медиите. Създава се впечатление за безнаказаност във всички сфери и не спазване на копенхагенските критерии. Ние трябва сериозно да обърнем внимание на всичко това. Господин Багел, мисля, че допуснахте грешка, приемайки отново една позиция, която не е неутрална. В заключение, господин председател, читам, че тази позиция не позволява за намирането на решение все още не се прави нужното в сферата на развитието на културата, спазването на правата на човека, има прояви на национализъм. Също не се спазват и нормите за добросъседски отношения. Освен това е необходимо да се постигне напредък и в други сфери. Благодаря господин Мезерич. Искам да благодаря на докладчика за професионално изготвения балансиран доклад. Е, ние сме съгласни в голяма степен с доклада. Искам да спомена само няколко неща. Първо, ние също считаме, както е посочено и в текста, че двустранните спорове не трябва да са пречка пред започване на преговори за присъединяване. Има доста пречки, но това не трябва да е пречка сама по себе си. Ние считаме, че най-ефикасният начин е в рамките на международни арбитражни органи да се намери решение. Бивша Югославска република Македония е засегната от корупция и организирана престъпност, както и много други страни в Западните Балкани. Трябва да има, според нас, един по-широк стратегически регионален план за справяне с тази ситуация в тясно сътрудничество с държавите от региона. И така, мисля, че има по-голяма надежда да се намери ефикасно решение на този проблем. В заключение искам да привлека внимание на препоръките на Постоянната комисия по споразумението от Пръжено. И в областта на защита на околната среда има препоръка за спиране на реализирането на проекти в е, парк, който е по Натура 2000. Ние ще представим предложение за изменение в тази насока. Господин Преда има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя работата на колегата Иво Вайгел от самото начало. Той поставя важни аспекти. Необходимо е да се резият нужните реформи за по-тясно доближаване до Съюза, но има опасности Има също търкани между основните политически партии. Всичко това показва, че има едно блокиране на всичко записано в програмата за реформи. В този контекст искам да призова да се върнат на масата на преговори, да се формира правителство и да се започне сериозна работа, за да може Македония да се върне на пътя на своята европейска интеграция. И мисля, че това е посланието, което да отправим чрез този доклад за тази година. От групата на социалистите и демократите, господин Флегенштайн има думата. И аз благодаря на Иво Вайгел за доклада му. Нека упоменам нещо, което е актуална тема. За парламента и комисията няма значение кой управлява в страната, при положение, че зад него застава ясно мнозинство. Няма значение дали ще управляват консерваторите заедно с партии, представляващи албанския етнос, или пък социалисти заедно с партии, представляващи албанците. Важно е правителството да е стабилно, важно е то отново да поеме по пътя към Европа, Важно е правителството да подхожда сериозно към реформите, закрепени в споразумението от Прищина, да проявява реално воля за осъществяването им, както и да не торпедира работата на специализирания прокурор. Важно е за нас правителството да подкрепя европейската политика. Не бива да заявяваме, че клоним към едната или другата страна. И за двете страни би било важно да се постига постоянен напредък по пътя към Европа. Господин Пападакис. Благодаря, господин председател. Декларацията на господин Каяни, Таяни, председател на Европейския парламент, показва, че има и други неща, които безпокоят. Например, в доклада не са разгледани някои въпроси, свързани с положението на ромите. Поставят се под въпрос доста неща. Има също и декларация по тази въпроси на заместна председател на комисията. В доклада се посочва, че че се работи съвместно по миграционните въпроси. Има обаче затваряне на границите и репресии срещу мигрантите, борбата срещу глобализацията, срещу капитализма, за да могат хората да се преборят е, с системата и да се противоставят на Европейския съюз. Господин Факалуянис, е, искам да направя две неща. В е, първа точка на четвърта страница се говори за парламентарни избори, които бяха проведени и там това бяха избори с високо участие. На шеста страница има позоваване на риска за македонската економика. В седма точка се приветства сътрудничеството или нещо подобно. От моя страна искам да се позова на декларацията на господин Таяни от миналата сряда. Той казва, че позицията на Европейския парламент е, че признава, че страната няма друго име, освен Бюрм или Фиром на английски. В текста се говори за Македония, обаче на четвърта страница се говори за двустранни конфликти на английски и че това е пречка за започването на преговори за присъединяване. Искам да напомня на докладчика, че става дума за международен проблем, а не за двустранен проблем. И въпреки и това фигурира в резолюция на ООН от 2013 година както и в още една резолюция на ООН. И затова искам докладчика да коригира този текст. Господин Епитидеус има думата. Благодаря, господин председател. От своя страна също искам да кажа, че в този е, доклад има позоваване на двустранен конфликт е, и че това не трябва да е пречка е, за започване на преговори за присъединяване. На първо място не става дума само за това, не става дума за разлика между Скопие и Гърция относно името на държавата. Нещо още по-важно е, че този въпрос не е двустранен, а международен въпрос. Това е задължение, което проистича от резолюция на Общо събрание на ООН, въпреки че и за това в целият текст трябва да се говори за Бюрм, а не за Република Македония. Има а, пречка и това се дължи на тях. А, пречка за започване на преговорите и аз искам а, да да изразя несъгласието си с това, че господин Таяни нарича Македония Бюрм. Благодаря. Госпожа Суица. Искам да поздравя господин Вагел за неговата посветеност при изготвянето на доклада. Това е много професионално изготвен доклад. Факта, е, както каза господин Флекенштайн, че независимо от правителството, което е на властта, ние трябва да помогнем на Македония или Република Македония да участва в, между... в регионалното сътрудничество, защото иначе няма да може тя да извърви пътя до членство в Европейския съюз двустранните или многостранни въпроси трябва да бъдат разрешени. Проблема с България също трябва да бъде разрешен. Надявам се, че ние ще вървим в тази посока. Нуждаем се от стабилно правителство в Македония, което ще реализира реформите и споразуменията, които са сключени. Следващия оратор. Винаги, когато обсъждаме този въпрос, вече от години стигаме до едно и също. Гърция има вето за поставяне начало на преговорите за присъединяване и има общо мнение по въпроса. Да, не можем да преодолеем този проблем. В целия Европейски съюз обаче ние говорим за Македония, така е, така че не се опитвайте да ни убедите друго. Във вестниците, в, в, в всички новинарски емисии ние говорим за Македония, така че вие сте изолирани. Но все пак е, имаме предвид, че вие имате право на, на вето. Вече четвърт век е, продължава всичко това и сигурно още четвърт ще продължим, ако нищо не се промени. Мисля, че трябва да поставим в центъра на вниманието македонските граждани, а не въпроси, които са в историята или от митологията. Дали Европейската комисия има някакви коментари? Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря на докладчика Вагел за неговия доклад и за цялостната му работа през годините. Изключително важно е да продължим да отправим общи послания към страната. Проекто резолюцията като цяло добре отразява основните констатации в доклада ни за 2016. Има продължаване на политическата криза в страната, изразяваме безпокойство, че има връщане възра назад в сферите като съдебната реформа и други. Комисията високо цени работата на Европейския парламент, в частност усилията на господин Вайгел, господин Флекенштайн, господин Кукъл, тях, Кукън, тяхната роля беше изключително важна при реализирането на споразумението Пръщана. Но това беше само началото. Сега ние се нуждаем от формирането на стабилно правителство, Искаме и правителството и опозицията да работят заедно, за да могат да наваксат, наваксат загубеното време. Ние знаем какви са очакванията. Ние искаме а, да се изпълнят а, приоритетите, а, също да има ресурсно обезпечаване на специалната прокуратура, за да може да свърши работата. Ние ще продължим да оказваме политическа подкрепа, да улесняваме работата за намиране на взаимно приемливо решение, ако всички страни искат това. Комисията е ясна за това какво трябва да се направи, за да може страната да се върне на пътя на европейската интеграция. Ние ще продължим да следим развитието на събитията, да подпомагаме страната и да подаваме актуална информация на Европейския парламент. Господин докладчик, имате ли някакви заключителни бележки? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегите за думите в подкрепа към автора на доклада. Аз съм признателен за всички предложения за изменения, които внесохте. И още нещо относно името на страната. Това е двустранен, дали това е двустранен, международен или световен проблем – аз не считам, че този въпрос трябва да се поставя изобщо. И този въпрос трябва максимално бързо да бъде разрешен. Аз пледирам за по-силно ангажиране на Европейския съюз в търсенето на решение на проблема. Не можем да оставим този въпрос само на ООН. ООН е доста далече. А Македония е много близка до нашите европейски реалности. И ако възпрепятстваме доближаването до Европейския съюз, може би ще платим много висока цена. Аз разбирам гръцките колеги, които изразиха своите резерви по парламентарен път. Разбирам техните безпокойства, разбирам казаното от тях. Така или иначе, трябва да кажа, че повечето от депутатите, които сме в тази зала и които представляваме нашите държави, разбираме тази държава, която е на Балканите и се обръщаме към нея като Македония. Такова е нашето разбиране за реалностите в тази страна. Благодаря ви. 7 февруари е е крайния срок за изменение, гласуване 28 февруари. Преминаваме към доклада за Черна гора. Давам думата на докладчика Танък за 3 минути и половина. Това са първи разисквания по текста, затова трябва да имам 5 минути. През месец юни тази година ще отбележим 5 годишнината от започването на преговори за присъединяване. Отворени са общо 26 глави. Страната е постигнала значителен напредък по кандидатурата си за членство. в основните области по глава 23 и 24, като правосъдие и вътрешни работи, са проведени същински реформи. От последния ми доклад на сам, който беше много важен за Черна гора, страната се състояха парламентарни избори. Бе сменен министър-председателят. Миналата седмица разговарях с господин Бранкович. Бе подписани протоколът за присъединяване към НАТО. Изборите се състояха в рамките на новата нормативна уредба бе въведена, например, нова електронна идентификационна система, която в много отношения е по-добра от системата, прилагана в Обединеното кралство, например. Няколко месеца преди изборите опозиционните партии си гарантираха контрол върху редица държавни структури. Имаше загриженост от страна на опозицията във връзка с някои действия на правителството. Международните организации постановиха, че изборите са били честни и свободни, че са били зачетени основните свободи. Някои медии преустановиха дейността си в деня на изборите, което породи известна загриженост. Продължават разследванията по този въпрос, но както правителството на страната, както потвърди спрямо мен министър-председателя, така и други правителства заявиха, че плануваното посегателство върху бившия министър-председател Джуканович не е реална опасност. Според мен Русия се опитва да оказва все по-голямо влияние върху Русия и другите страни в региона. Русия явно се опитва да предотврати присъединяването на Черна гора към НАТО, както и да торпедира стремленията им и за присъединяване към Европейския съюз. Затова е изключително важно всички страни пълноправно да участват в демократичния процес. Позицията продължава да бойкотира работата на парламента, което е разочароващо, дискредитира Черна гора по отношение на демократичния процес и демократичните институции. Както винаги се опитах да постигна консенсус между всички политически групи. Исках да изготвя текст, който да е удовлетворяващ за всички. Вече седма поредна година съм докладчик по тази тема. Успяхме да сформираме широка подкрепа за него. Винаги можем да докладваме за положителни промени в Черна гора. Няма кой знае какви противоречия във връзка с тази страна. Предстои Черна гора тази година да се присъедини към НАТО. Мисля, че е важно да подкрепим това стремление на страната. НАТО и Европейския съюз са две отделни структури, но от гледна точка на Черна гора те символизират нейната ориентираност към евроатлантическото измерение – трябва да подкрепим усилията на страната за присъединяване към НАТО, още повече като се има предвид, че се смени властта в Съединените щати. Надявам се, че колегите ще подкрепят моята резолюция в частта и за присъединяването на Черна гора към НАТО. През изминалите години имаше някои разногласия по този въпрос. От името на госпожа Доц, която не може да присъства госпожа Майер. От името на Анелизе Доц искам да благодаря на докладчика Чан Станък. Колегата с удоволствие ще работи с него и останалите докладчици в сянка по време на преговорите по текста. Ще внесе изменения по някои ключови области, като правата на човека, околната среда, свободата на печата и економиката. Наскоро бе публикуван доклад от наблюдението на изборите от Бюрото за демократични институции и права на човека. В него се постановяват определени препоръки. Много е важно всички отговорни институции да работят по тях, за да може избирателния процес да е колкото се може по-достоверен. Поляризираният политически климат и бойкотът от страна на опозицията са тревожни явления. Трябва да се работи колкото се може по-бързо за справянето с тези проблеми. Изключително важно е членството в Европейския съюз за гражданите на Черна гора. Над 60% от черногорците са за присъединяване към Европейския съюз. Затова и двете страни трябва да продължат да работят за постигането на тази цел. От името на НП госпожа Шуица. От името на господин Ковачев, който е докладчик Сянка, ще кажа следното. Господин Ковачев се извинява, поздравява господин Танък за балансирания приобщаващ текст. Черна гора може да послужи за добър пример на Западните Балкани, за съседни на нея страни на юг и на изток, които също имат стремление за присъединяване към Европейския съюз. Страната е изправена въпреки това пред редица значими и все още нерешени проблеми, като например економическите проблеми, корупцията по високите етажи на властта, съдебната власт, високата младежка безработица, изпирането на пари и финансирането на терористична дейност. Трябва също така изцяло да бъде приложено новото избирателно законодателство. Всички политически партии трябва да участват в конструктивен диалог. Безработицата и държавния дълг в страната са високи и публичната администрация и съдебната власт не са достатъчно подготвени. Постигната е известен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност, но има още какво да се направи, за да се гарантира доверие. Трябва да се работи и в областта на правата на човека. Що се отнася до външното измерение, господин Ковачев изтъква, че страната продължава да работи за пълно привеждане в съответствие на политиката си с политиката на Европейския съюз. Господин Ковачев приветства господин Танък и неговия екип за отличната им работа. Господин Пападакис. Извинявам се от името на господин Андролакис, който не може да участва. Черна гора е важна страна на Западните Балкани, тъй като може да послужи за пример за други държави. За съжаление, в деня на изборите имаше опити за терористични нападения, което е изключително тревожно. Но освен това се наблюдава и политическа нестабилност. Важно е да се извърши надлежно разследване на опитите за терористични нападения. Освен това, опозицията трябва да започне да участва в работата на парламента. Въпреки всичко това, страната работи за присъединяването си към Европейския съюз. Наскоро бе приета програма, в която се привеждането на съответств... в съответствие на местната нормативна редба с тази на Европейския съюз трябва да е основният приоритет. Трябва да се работи за справяне и с безработицата, най-вече младежката безработица. По въпроса за НАТО. Правителството на Черна гора проявява особен интерес към членството в НАТО но то трябва да е наясно, че двата процеса, присъединяването към НАТО и присъединяването към Европейския съюз, не са задължително свързани помежду си. Благодаря още веднъж на господин Танък. Ще внеса изменения по въпросите, върху които се спрях току-що. Господин Радош. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Танък. Благодаря ви за доклада. Радвам се, че ще работим заедно. Черна гора е най-напреднала по отношение на европейската си интеграция, но е изправена пред много затруднения, най-вече в области от стратегическо значение, като независимостта на съдебната власт, свободата и независимостта на медиите, корупцията и избирателния процес, въпреки че този процес получи положителна оценка. Всичко това са основни елементи от демократичното развитие на страната. Има нещо, което е от критично значение в момента и затруднява функционирането на страната. Това са трудностите, които тя изпитва във всички тези области. Земли и улазък у по въпроса за опитите за терористични нападения в деня на изборите. При други обстоятелства би се стигнало, може би, до много по-остра криза от тази, в която страната се намира в момента но продължават да са на лице някои обстоятелства, които доведоха до тези събития, като например бойкота от страна на опозицията и натискът отвън. За това е много важно да се проведе надлежно разследване, за да се знае кой е участвал във всичко това, както вътре в страната, така и извън нея. Господин Месерич. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа от името на нашия докладчик Сянка, госпожа Луначек. Тя не може да участва в заседанието днес и се извинява на докладчика и колегите. Госпожа Луначек благодари на докладчика за много добрата му работа по проекто доклада. Ще се спра само върху някои моменти. Споделяме загрижеността на докладчика – във връзка с опита за преврат. Съгласни сме с него и за това, че руското правителство се опитва да оказва въздействие върху случващото се страната. Това наистина е тревожно. Правителството блокира работата на социалните медии в деня на изборите. Бихме очаквали нещо такова от страни като Русия, но не от страна, която се стреми към членство в Европейския съюз. Това може би трябва да се опомене в доклада. По точка 5 бихме искали тук да бъде включено много повече Тук изброявате случаи на корупция по високите етажи на властта. Ние бихме искали към този списък да се добави далеко съобщителния сектор. Няколко думи за околната среда. В текста се съдържат много добри констатации в тази област. Може би трябва да включим и препратка към международното и европейско законодателство, приложимо в Черна гора. Трябва да опоменем и въпроса за вецовете. Той е характерен за повечето западно-балкански страни. Инвеститорите и длъжностните лица не спазват никакви правила в това отношение. Освен това, трябва да обърнем и много специално внимание на езерото Ескадра тази година. Господин Кукан от НП. Благодаря, господин председател. Искам да дам своята искрена висока оценка на работата на докладчика. Благодаря му и за постоянните му усилия в процеса на интегриране на Черна гора. Черна гора продължава по своя евроатлантически път. Това е важно за стабилността, сигурността и бъдещето на страната. Напълно подкрепяме този нейн избор. Трябва да признаем също така, че черногорците дават и широка подкрепа на членството в Европейския съюз. Почти 80% от гражданите са за. Опозицията бойкотира работата на парламента. Надявам се, че той скоро ще може да започне работа по своята програма. Опозицията трябва да е вътре в парламента, не извън него. В рамките на процеса по присъединяване трябва да се проявява реален интерес към провеждането на реформи. В това отношение Черна гора показа, че е надежден наш партньор. Трябва да се обърне специално внимание на съдебната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност и подобряването на условията за работа на медиите. Черна гора взе решение да се присъедини към НАТО, което също подкрепяме. С загриженост следим увеличаващото се въздействие на Русия върху региона. Надяваме се обаче, че въпреки това Черна гора ще стане пълноправен член на НАТО, че няма да позволи да я, да я обезкуражат. Представителката на комисията. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, Поздравявам господин Данък за проекто резолюцията му за Черна гора. Споделяме вашата оценка. Също като вас напълно осъзнаваме, че интегрирането в Европейския съюз е основна цел за Черна гора. Черна гора, освен това, може да изиграе и конструктивна роля в региона на Западните Балкани. Това подчерта и министър-председателен господин Маркович миналата седмица тук в Брюксел. А що се отнася до процеса на присъединяване, Черна гора трябва самостоятелно да вземе решението за своето бъдеще, без намеса отвън. Загрижени сме във връзка с поляризирането на политическата ситуация в страната. Призоваваме всички заинтересовани страни да започнат политически разисквания в демократичните институции, в това число и в парламента. Приветстваме постигнатия от Черна гора напредък. 26 глави са отворени, две са временно затворени. Надяваме се, че и в бъдеще ще се постига напредък и ще се дава оценка на страната по същество. Споделяме вашето виждане за корупцията и организираната престъпност. Те продължават да са значим проблем. На институциите се пада основната роля по отношение на върховенството на закона, но трябва да им се даде възможност да постигнат резултати, заслужаващи доверие. Няколко въпроса за економиката на Черна гора. Тя трябва да коригира в спешен порядък фискалната си позиция. Трябва да одобри плана за консолидиране на бюджета, да извърши структурни реформи, за да реформира публичния сектор и да рационализира разходите по държавния бюджет. Благодаря ви за вниманието. Докладчикът иска ли да вземе думата? Господин Танък? Искам да благодаря най-вече на докладчиците Сянка. Благодаря най-вече на моя дългогодишен приятел Едуард Кукан за любезните му думи. Изпращам поздрави на госпожа Луначе, която също вече дълго работи по въпроса за Черна гора. Радвам се, че Черна гора приведе в съответствие с нашата политика и политиката си по отношение на Русия. Имам предвид санкциите, за разлика от Сърбия. Съгласен съм с това, че свободата на печата и върховенството на закона продължават да са проблем в Черна гора, но правителството го осъзнава, работи по проблема година след година. Ще разгледам измененията най-вече онези за правата на човека, свободата на печата и околната среда. Ще се опитам да ги взема предвид там, където е възможно. Thank you very much. Uh, the deadline for tabling amendments will be February благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 7 февруари. Ще гласуваме по доклада на 28 февруари. С това приключихме откритото си заседание. Ще прекъснем за малко преди заседанието на координаторите.